Guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeit von gestern wieder. Добро утро. Продължаваме с работата от вчера. Започваме с точка 1 от дневния ред. Гласуване относно становището господин Карнецки относно Европейската инвестиционна банка, доклада за 2013. Давам думата на докладчика. Иска ли докладчикът да вземе думата? Заповядайте. Е, дякую много, пани Przewodnicząca. Я шануя час е, е, на... Тъй като времето е недостатъчно, искам само да кажа, че в тази област всичко е казано, дискутирахме достатъчно, всичко е ясно и веднага можем да преминем към гласуване. Благодаря. Сега искам да направя едно тестово гласуване. Сега, моля ви, всеки да натисне бутона, за да видим колко гласа имаме. Има ли някой, който да не си носи картата? Няма. Имаме 17 члена, а 13 вече са гласували. Добре, да видим как ще продължим нататък. Изменение едно. Ще гласуваме по електронен път, защото така ще спестим време. Гласуването приключи. Приема се единодушно. Изменение 2 електронно. Гласуването приключи. 17 да, 1 не. Изменение 3. Първа част на изменението. Край на гласуването. 16 да, 2, 2 против. Втора част. Край на гласуването. 11 на 7. Приема се. Изменение 4. Изменение 4. Изменение 4 се приема. Втора част на изменение 4. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Край на гласуването. 19 за. Приема се. Изменение 6. Край на гласуването. 19 за. Изменение 7. Край на гласуването. Да, приема се. Изменение 8. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Първата част. Край на гласуването. Приема се. Втората част на изменение 9. Край на гласуването. Приема се. И изменение 10. Край на гласуването. Приема се. И сега цялото становище. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Седемнайсет за. В такъв случай становището се приема и с това приключваме по тази точка от дневния ред. Продължаваме с следващата. Специален доклад 15 от 2014 на Сметната палата относно фонда за външните граници. Това е много важен доклад. Нашия докладчик Денис Де Йонг. Колега Галер, имате думата, за да представите доклада. Извинявайте, Галея е името пред мен, съжалявам. Извинявайте. Аз сбърках. А, всъщност става въпрос за специален доклад 12 от 2014 относно биологичното разнообразие. Извинявайте. Мисля... Реших, че колегата Галера се е променил изключително много. Заповядайте, вие имате думата. Благодаря, госпожо Гресли. Аз искам. Мога да представя своя доклад относно биоразнообразието. Благодаря, колеги от Комисията по контрол на бюджета. Благодаря, че ми давате възможност да представя този доклад. Използвам възможността да поздравя колегата господин Монскьор за работния документ, който прочетох с голям интерес. Благодаря. Това е първият доклад, който представям тук след като по-рано тази година постъпих в палатата. Също така искам да благодаря на, на своя колега господин Лазаро за неговата ценна работа като предишен докладчик по този въпрос. Благодаря и на Стефан Арамс, ръководителят на екипа, който е от дясната ми страна. Започвам с обяснението защо направихме този одит и как подходихме и след това ще премина към основните моменти в а, моите констатации и препоръки. Загубата на биологичното разнообразие е сериозен проблем относно живите организми и екологичната екосреда. Това води до сериозни економически и здравословни проблеми цитирам доклад. Да се защитава биоразнообразието е основен приоритет за нашия съюз. Нашата основна цел е да се спре загубата на биоразнообразие до 2020. Биоразнообразието е комплексен интердисциплинарен въпрос – то е част от много европейски фондове, като например фонда за развитие на селските райони. Също така е част от структурните програми. Един интересен аспект от това проучване е да се разгледат рисковете от този подход, така, наречените, така наречената процедура по финансиране. В този случай биоразнообразието може да не се ползва с приоритет. Разходите за биоразнообразие са разглеждани в различни одити. – 2,8 милиарда евро от, са разпределени в държа, от държавите членки от, между 2007 и 2013. Ние трябваше да преценим дали фондът е разходвал тези средства ефективно по отношение на биоразнообразието. Ние посетихме пет държави членки – Чехия, Испания, Франция, Полша и Румъния. Ние успяхме да преценим разходването на около 70% от предоставените от фонда средства за биоразнообразие. Също така направихме проверка на 10 управляващи органа в отделните държави членки и установихме незадоволително разпределение на средствата за пазване на биоразнообразието установихме, че средствата от фонда се използват в държавите членки, но недостатъчно. 12 държави членки са разпределили по-малко от 0,2% или изобщо никакви средства за мерки за запазване на биоразнообразието. Разбира се, държавите членки могат сами да създават своите приоритети и 60% от тези органи ни обясниха, че разпределените средства за мерки за запазване на разнообразието са достатъчни. Средствата от фонда е адекватен инструмент за запазване на биоразнообразието, но с оглед на постигане на целта до 2020 не се използва достатъчно. Една трета от проектите по отношение на се отнасят за подготовката за бъдещи за подготовката за бъдещи проекти. Тези, тази подготовка трябва да премине във видими резултати. В два, две трети от аудитираните проекти наистина са били взети действителни мерки за запазване, но няма резултати няма система за мониторинг въведена от органите в държавите членки. Липсата на такива анализи не позволява оценка на ефективността на тези проекти и за това не може да се демонстрират устойчиви резултати по отношение на биоразнообразието. В нашия доклад сме се опитали да представим впечатляващите и не толкова впечатляващи проекти Надяваме се, че ще помогнем на заинтересованите страни в бъдещото управление на подобни проекти. По отношение на препоръките, комисията трябва да подпомага държавите членки при прилагането на проекти по оперативните програми за биоразнообразието. Трябва да се подпомага биоразнообразието. Този проблем трябва да бъде идентифициран от държавите членки. могат да бъдат включени проекти финансирани от други фондове на ЕС, за да може да се направи превентивна идентификация и да се установят трудностите. Държавите членки също трябва да си сътрудничат с комисията. Второ, комисията трябва да подпомага държавите членки в контрола по изпълнението на тези проекти. Най-вече по отношението на ефективното изпълнение на определени планове за изпълнение. Трябва да има процедури за оценка на екологичните изменения в определени хабитати. Също така, държавите членки трябва да спазват правилата на фонда при използването на средства от други фондове. Трето, комисията трябва да гарантира, че се водят адекватни записи за директното и индиректно използване на средства от Фонда за биоразнообразие до 2020. Държавите членки трябва да улеснят комисията, като предоставят съответните данни. Накрая искам да благодаря на комисията за отличното сътрудничество по време на одитите. С удоволствие докладвам, че те се съгласиха да последват нашите препоръки. Надявам се, че този доклад ще бъде полезен за членовете на Европейския парламент и най-вече за тази комисия при контрол на разходването на европейския бюджет. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Оуен, за действително интересния доклад. Това е тема, която ни интересува в Европейския парламент, също така на ниво на ЕС. Не знаехме до сега много неща по този въпрос. Радваме се, че този доклад вече съществува. От ЕСИТ, господин Хамсбург, имате думата, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги, господа представители на Европейската сметна палата, за първи път Имам чест да представя доклад пред вашата комисия. <clears throat> Бих искал да посоча, преди да започна доклада, трябва да кажа, че на 10 000 км от Брюксел се срещнах с хора, които представляват 70%, тази страна 70% от биоразнообразието в Европа. И затова съм много чувствителен към темата, която обсъждаме днес, защото биологичното разнообразие е не само а, обща ценност, тя трябва да бъде защитавана. А, и а, поздравявам Сметната палата за това, което тя е направила. Трябва да видим какво остава да се направи, за да може по-добре да запазим а, биоразнообразието в Европа. Преди всичко, Фондът за регионално развитие ЕФРР финансира ли адекватно запазването на европейското биоразнообразие? Както го каза току-що представителя на Сметната палата, след като е, анализирала изпълнението на проектите, че възможностите за финансиране по линията на ФРР не са напълно използвани от страните членки. ФРР не се разглежда като адекватен инструмент за помагане на биоразнообразието. Палатата прави своите препоръки на комисията, комисията ги приема и страните членки трябва да осигурят по-нататъчно използване на програмите за сътрудничество. Като докладчик искам да напомня няколко реални факта. Защитата на биоразнообразието се определя като един от главните приоритети на Европейския съюз. А, той трябва, Европейският съюз не можа обаче да постигне своите цели, за да спре загубата на биоразнообразие в, Европейския съюз. Осемте тематични цели в рамките на стратегията 2020 цели 5 и 6 от тези стратегии са пряко свързани с екологичната проблематика. И а, за това трябва да се. А, а, значи, а, средствата по ФРР трябва да се концентрират главно върху цели 1, 3 и 4. А, за да предотвратим по-нататъчната деградация на нашия природен капитал а, и да избегнем а, шокове в, в околната среда. Трябва да се каже също така, че от гледна точка на защита на околната среда, намаляването на биоразнообразието има катастрофални последици за економиката, които се отразяват в политиката, която не се очита достатъчно. Смятам, климатичните промени, намаляването на биоразнообразието, а, а, заплахата от а, евазивни чужди видове на природните катастрофи, всичко това, скъпи колеги, дами и господа, е свързано с основните, основните предизвикателства, пред които са изправени всички граждани на Европа, пък и на целия свят. ЕФРР е не е достатъчно ориентиран към запазването на биоразнообразието. Резултатите от няколкото аудитирани проекта далеч не постигат е, целта, която са си поставили. И затова а, е, а, не можем а, не можем а, да се изключи а, а, това, че тези краткосрочни резултати, които са установени, не може да продължават по същият начин. В рамките на оперативните програми трябва да помислим за по-ефективни начини за изпълняване на тези цели, а също така и за задължителни средства, за изпълняване на задачите за биоразнообразието. Националните органи съответно трябва да потигнат местните и регионални органи с ясни директиви, за да съставят необходимите планове. Ако не действаме сега, това ще бъде прекалено, ще ни струва прекалено скъпо по-късно. Благодаря. Merci. Merci beaucoup. Euh. Благодаря. Много добре представихте проблемите и надявам се, че от там, където идвате, времето поне е по-хубаво, отколкото е тук. А, в Белгия да се каже нещо подобно не е трудна работа. Сега ще дам думата на следващия колега, господин Вон. Благодаря на докладчика за чудесният му доклад, за страстната му защита на биоразнообразието. Искам също да благодаря на господин Оуен за неговия първи доклад пред този, тази комисия. А, сега, като, като имаме предвид конференцията за измененията в климата, която се провежда в, в, Еру, в Перу, Въпросът за биоразнообразието ще бъде основ... също една от основните теми. Фондовете на Европейския съюз смята се се използват активно за защита на биоразнообразието съвместно с други фондове обаче и трябва да видим кол, кол, колко ефективно се използват тези други фондове. Дали трябва да Отделяме пари за биоразнообразието и без преди да сме насочили достатъчно целенасочено другите средства, които разполагаме. Трябва. остана, понякога е много трудно да се измерва ефективността на разходваните средства – е, необходимо е да привлечем помощта и на други фондове, наред с тези, които сега използваме за постигане на тези цели. Комисията трябва да види какво трябва да се направи, за да улесни мониторинга на използването на всички тези средства. Сега по списъка за изказвания. Що се отнася до Натура 2000, тя има много източници на финансиране. Те обаче дали са съгласувани помежду си? В моя регион виждам, че Натура 2000 ще бъде европейският закон, който няма да бъде прилаган повсеместно в моя избирателен район, това, което съм видяла, трябва да кажа, че има такова едно изпълнение на вълни, но точността, например, на 30 хектара или 20 хектара се изпълнява това законодателство, но в никакъв случай повсеместно. Ако искаме едно такова повсеместно изпълнение на Натура 2000, също и във връзка с останалите фондове, това е основният въпрос. Докладите са много интересни, е, така хубаво са представени, има изображение, но въпросът дали обаче трябва да говорим за пълен провал с оглед на факта, че много малко държави членки използват тези средства и ако ги използват, това е съвсем малък обхват. Въпросът защо, така, защо това е така, след докладите ми дойдоха една-две идеи в тази връзка. Именно защо тези възможности от ФФР защо не се използва средствата от фонда? Въпросът е дали една такава ниша изобщо трябва да бъде запазена, въпреки нейният смисъл, защото нещата изобщо не се изпълняват по правилния начин. Важно е Натура 2000 да се изпълнява повсеместно и ако няма пари, това изобщо няма да стане. Да, това са хубави неща, но изобщо са далеч от повсеместното изпълнение. Въпросът е към комисията, но и към сметната палата. Какво знаем за едно наистина повсеместно покритие на това европейско законодателство? И второ – ако това са на една трета подготвителни мерки, каква надежда можем да имаме, че тези подготвителни мерки изобщо някога ще бъдат приложени в реални проекти? Мартина. Е, jako klíčový problém pro optimální financování také to, според мен проблема за оптималното финансиране се дължи на недостатъчната стратегия за подкрепа на биоразнообразието. Например, гората на границата между Чехия и Германия. Това е един трансграничен район и от всички страни тези е, ресурси се използват по различен начин. От германска страна това е един защитен район, природен парк, а дейностите могат да се изпълняват само извън този защитен регион. Необходим е широк консенсус между всички засегнати страни. От чешка страна има наистина желание за разширяване на предприемаческата дейност. Това е пример, който показва, че във всеки регион задължително трябва да бъде постигнато съгласие между симбиозата между опазването на природата и използването на естествените ресурси. А ако това не може да бъде постигнато, няма как да се прилагат и проектите. Искам да дам думата на комисията и поздравявам господин Расмусен и госпожа Леду. Кой ще вземе думата от вас двамата? Господин Расмусен. Съгласуване между двамата протича в момента. Кой от вас ще започне? Европейската комисия, разбира се, много се радва, от това, че Сметната палата излезе с този доклад. Приети са направените препоръки. Е, биологическото разнообразие е хоризонтална политика на Европейския съюз. Мисля, че е полезно да подчертаем, че биологическото разнообразие е единствения приоритет в областта на идеологията, за който има методология за осъществяване на мониторинг върху методологията на разходите. Въпросът за интегрирането на биологическото разнообразие в европейския бюджет – е тема, която се обсъжда отдавна. Позицията на комисията е, че интеграцията е най-ефективната политика, но трябва да се замислим за това по какъв начин тази интеграция да стане най-ефективна. Има е, методология за изчисляване на разходите, което не въжи за е, биологическото разнообразие. Благодаря. За нас е важно да се каже, че биологическото разнообразие е една от полите, които насърчаваме. Кохезионната това е Става дума за една от целите в рамките на кохезионната политика, но не основната цел. Това обяснява и целенасочените средства, които се отпускат. Те имат мобилизиращ ефект, но това е малка част от общата сума по кохезионната политика. Има разлика между мейнстриминг и хоризонталната политика. При транспортните проекти има аспекти свързани с биологическото разнообразие, но 2,8 милиарда в доклада могат да се възприемат като целенасочени средства. Те са резултат от преговори между Европейската комисия за Европейската комисия тези конкретни е, отпуснати средства дават възможност е, да определяме цели и да постигнем резултати, които сме договорили с държавите членки. Ние отговорихме на част от доклада, като променихме начина по който определяме целите и индикаторите, така че когато отпускаме средства за Натура 2000 и биологическото разнообразие, ще можем в самото начало да кажем какво ще получим срещу парите, които изразходваме. Това е ключов характеристика на работата ни за периода до 2020 година и смятаме, че резултатите ще бъдат по-убедителни в сравнение с предишния програмен период. Не отговорихте на нито един от нашите въпроси. Yes, I think on the, on the question of mainstream... По въпроса за мейнстриминг, позицията на Европейската комисия, че това е най-подходящия подход. Но няма качествена, няма количествена цел, що се отнася до промените в климата. Имаше въпроси за Натура 2000 и за това дали сегашното изпълнение е достатъчно координирано. Заслужава си да подчертаем, подходът за бионатура е биогеографски. Всички държави членки трябваше да разработят планове за действие с координирани дейности. На практика е трудно да се координират кръстосани фондове, защото оперативните програми не се приемат едновременно, а последователно. С други думи, се полагат усилия за координация, може да има действително по-добро изпълнение на място и препоръките на а, Сметната палата са в тази насока и комисията е готова да ги подкрепи. Съжалявам, ако не съм бил ясен. Аз се опитах, мислех, че съм се опитала да дам отговор на въпросите. За нас в Европейската комисия е много важно да разберем, че усилията на Европейския съюз са само част от общите усилия. Основната отговорност за изпълнението на Натура 2000 и Натура 2000 е на държавите членки. Що се отнася до общите, до цялостните усилия, това, което липсва в доклада на Сметната палата, е изчисление и преценка на това, което вършат самите държави членки. Без това не можем да получим обща картина. Смятаме, че е много ограничен на онзи подход, който се основава само на бюджета на Европейския съюз, когато се измерват общите резултати. Да, можем да го разделим, но какво знаем за повсеместното изпълнение на Натура 2000? Под ФФР при мен, в моя регион, предизвиква само проблеми. Да, ние имаме наистина миграция на биовидове и ние се радваме на това, но пари няма. За това съм изненадана, че явно пари не, не липсват и за това би ми било интересно как повсеместно се използва фонда това няма нищо общо с пари. Да, парите не са всичко, но по нашия опис без пари нищо не може да се случи. Тук просто идеи ли създаваме, дали така засаждаме едни красиви цветя или се надяваме да постигнем едно повсеместно изпълнение – тук нямах предвид просто да отглеждаме някакви идеи. Имах предвид вече да създадем една пъстра поляна за цветя. Това питах. Yes, I think if you, if now we're... Мисля, че ако говорим за ефективността на прилагането на директивите за обитанията и директивата за птиците, работата продължава по тези директиви и ще има цялостен доклад за тяхната ефективност. Какви са пропуските и какво би могло да се направи по-добре. Също така ще има междинен преглед на стратегията по биоразнообразието, където ще се вземат предвид нуждите на а, кон, опазването на природата, за устойчивото замеделие за устойчивото рибарство. Разбира се, това са свързвани въпроси и ще има цялостни, изчерпателни доклади по тези въпроси през 2015. Сега по отношение на цялостното обхващане, да споделя с вас моя опит от преговорите с някои от страните членки. Оказа се доста трудно да се фиксират цели за биоразнообразието и Натура 2000. Много така подканихме, енергично подканихме страните членки да ни дадат конкретни цели и поискахме да бъдат направени по-нататъчни изследвания. но трябва тук да приемем, че става дума за една, един итеративен, повтарящ се процес. А, няма фиксирани цели които можем да кажем, сега постигнахме това, което е необходимо да се направи за защитата на природата. Природата е жив организъм и нещата непрекъснато се развиват. Опитахме се с всички сили да идентифицираме целите по политиката, кохезионната политика, за да може да видим какво можем да направим с наличните средства, да, да видим как нашата роля се вписва в цялостният контекст. Обаче нямаме без данни от страните членки, не можем да сглобим цялата картина. Страните членки трябва да ни подадат тази информация, за да можем да го сторим. Това ми изглежда много познато. Много пъти е, го слушаме на ден, когато имаме подобно заседание. Е, това са държавите членки, а не комисията. А, остана много голямо пространство за отговори. Господин Оуен, може ли да ви дам думата, за да отговорите? Thank you, Chair. Um, I will attempt to answer the questions I've... Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите, които са в рамките на правомощията на Европейската сметна палата. Първо въпросът е господин Вон. Разбира се, тук става дума за задача на органите, които взимат политическите решения в нашия съюз. Но нашият анализ показва, че мейнстриминга по фондът ЕФРР е бил доста ограничен и едва ли може да се измерва неговите резултати. Председателката попита за координирането на прилагането на Натура 2000 възоснова на нашето изследване. Може да кажем, че тази координация е много ограничена искаме от страните членки да направят приоритетни рамки за, рамки за приоритетите, което ще доведе до по-добра координация в бъдещето. Но това още не е станало. По въпроса за това, че е, сравнително малко страни членки участват в тази работа. Дали става дума за недостатъчни средства? Не смятам, че 8 милиарда е незначителна сума. Доста сериозна работа може да се свърши с тези пари. И има проекти, където е свършена добра работа, независимо от това, че успехът е трудно измерим. Но в нашето изследване се оказа, че страните, страните които не освояват тези фондове, те смятат, че националните средства за тази цел са достатъчни и за, няма нужда от повече инвестиции в биоразнообразието. По въпроса за подготвителните действия. Реалните действия в бъдеще, госпожо председател. Станахме е, свидетели на доста сериозна разяснителна кампания е, не сме сигурни дали това ще доведе до по-добра защита на растителните и животински видове и природната среда. Благодаря. Създава се впечатление, че е, като че ли просто даваме идеи, а не действаме на практика. Докладчика, заповядайте, имате дума. Мерси, мадам на президент. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че европейските фондове за биологическото разнообразие не са достатъчни. Когато четем доклада на Сметната палата, не си спомням коя точка, ще видим, че там се казва много ясно 70 ако има прекомерно потребление на бюджетни кредити, това е проблем. Но няма достатъчен капацитет за достъп. Административната тежест е много висока и административният капацитет за разработване на проекти е също проблем. Друг проблем е че е необходимо Европейската комисия да отправи препоръки към държавите членки. Какви мерки можем да обмислим? Не говорим за принудителни мерки, а препоръчителни мерки, така че държавите членки да потребяват по по-ефективен начин европейските фондове. Благодаря. По този начин приключваме с тази точка от дневния ред. Заслужава си този въпрос да бъде обсъден отново по отношение на координирането, биоразнообразие, флора и фауна, как да се осъществява тази координация най-вече по отношение на парите това може да бъде идея за политическите групи да поемат инициатива за доклад, да се хвърли светлина върху тази тема, защото докладчикът е прав, когато казва, че за нас това е ключов въпрос за бъдещето на човечеството. Прави се ужасяващо малко и ужасяващо недостатъчно по тези въпроси. Така че политическите групи би следвало да се заемат с тази тема, което до сега не е направено. Ще бъде добре да намерим докладчик, който да се заеме с тази тема, да прояви интерес и също така да разработи темата с необходимата дълбочина. Благодаря на Сметната палата, благодаря господин Олен. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Специален доклад 15 за Фонда за външните граници, господин Галер господин Галер и също така Денис Де Йон. Господин Галер, имате думата. Thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, членове на вашата комисия, прочетах внимателно документа, подготвен от господин Денис Де Йонг. Оценяваме факта, че парламентарната комисия е обсъдила доклада на Сметната палата за външните граници. Докладът на Сметната палата включва одит на изпълнението на Фонда за външните граници. Както знаете, този фонд беше създаден през 2007 година за периода до 2013 година. Сега на негово място има нов инструмент за финансов инструмент за подкрепа на външните граници, разработен в рамките на Фонда за вътрешна сигурност, създаден в началото на тази година с регламент на парламента и съвета от 1 януари 2014 година той е в сила. Сметната палата вече е анализирала други аспекти в два предишни доклада. Първият по интегрирането на граждани в трети страни. Тук са, тук са включени Европейския фонд за интеграция. В началото на тази година имаше доклад за Шенгенската информационна система които имат отношение към функционирането на фонда за външните граждани. Сметната палата обръща внимание на три аспекта. Процеси, имащи отношение към ефективността на фонда, европейска добавена стойност на фонда и постигането на целите и програмите. Одитът на този фонд беше извършен в контекста на предложението на комисията за периода 2014-2020. И разбира се, ние се съобразихме с предложенията, когато формулирахме собствените си предложения. Докладът съдържа три основни заключения. Първо, Фонда за външните граници е подпомогнал управлението на външните граници и е подсилил финансовата солидарност между държавите членки. Като механизъм за солидарност, следователно, той функционира добре. От друга страна, допълнителната добавена стойност е ограничена и е трудно да се измерят резултат. Когато говорим за по-нататъчна добавена стойност, имаме предвид стойност, която излиза извън рамките на солидарността. Освен това, има слабости в наблюдението на процесите и дейностите. Държавите членки, комисията изготвят е, последващи оценки на Фонда за външни граници. Аудиторите се натъкнаха на редица проблеми. Програмите на държавите членки не са включени в националните стратегии за контрол на границите и визите и нямат ясни цели и измерими показатели. Процедурите за подбор на проектите не е, гарантират най-добрия избор и процедурите за е, обществени поръчки създават е, опасност. Аудитивни държави членки са Гърция, Италия и Малта страни, които играят важна роля в управлението на външните граници на Съюза. Тези слабости може би означават, че управлението на границите не е достатъчно надежно там, където е най-необходимо. Е, ниското изпълнение в някои страни ограничава ефективността. Също така смятаме, че връзките с операциите на Frontex трябва да се подсилят. Сметната палата отправя 8 общи препоръки, които са обобщени от докладчика господин Де Йонг и които отчитат новото законодателство. Нека да подчертая две области в е, които смятаме, че е необходимо повече внимание от страна на всички заинтересовани лица. Първо, подобряване на измерването и отчитането на общите резултати. Отчасти това е обхванато в новото законодателство, където са включени задължителни общи индикатори и индикатори специфични за програми. Смятаме, че тези разпоредби ще подобри наблюдението и оценката. Но заедно с това ще зависи от това как ще подходят комисия държавите членки. Препоръчахме комисията да направи така, че индикаторите да се събират от началото и държавите членки да формулират цели за резултатите както и да има показатели за въздействието. Втори акцент върху повишаване на европейската добавена стойност на проекти, финансирани от фонда. В този случай фонда за вътрешна сигурност. Европейска добавена стойност означава, че програмата трябва да постигне резултати, които нямаше да бъдат постигнати самостоятелно от държавите членки. Наясно сме с това, че новото законодателство предвижда ограничени стимули държавите членки да подпомагат оперативното сътрудничество, координирано от Frontex. Нашите препоръки са, са формулират по-амбициозни цели. Държавите членки и комисията, например, трябва да обърнат повече внимание на създаването на общи центрове за прием вместо адаптирането, ремонтирането на, на съществуващи бази. Освен това препоръкваме фонда да бъде част от Национална стратегия за управление на границите и държавите членки трябва да укрепят административната административния капацитет за управление на фонда, особено в областта на обществените поръчки. Накрая, с оглед препоръките на точка 22 от регламента и предложението на съвета, комисията да преразгледа регламента до 2020 година, Препоръките на Сметната палата се надявам, че ще доведат до одит на изпълнението, така че да има време да се направят препоръки и заинтересованите лица да бъдат информирани за резултатите от финансовите инструменти. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Калея. Те ни заповяда и докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Европейската сметна палата. Беше удоволствие да се чете доклада за Фонда за външните граници. За мен си беше наистина ценен опит да прочета всички практични въпроси които фондът, с които фондът се занимава. Да се върнем към корените 2007 външ... контрол на външните граници, изпълнение на политиката на съвета, тогава това беше национален прерогатив. в Държавите членки го виждаха като такъв и те не работеха много интензивно, автоматично, така да се каже, по този въпрос, така както трябваше да бъде. Проблемът, с който се сблъскваше комисията тогава, беше липсата на автоматична оперативна кооперация, сътрудничество между държавите членки. Механизмите, които се използват, ползваха, не бяха достатъчни и беше решено да се заде фон с участието на всички 28 е, държави членки. Тогава те не бяха 28, но днес е точно така. Добре, ако има пари, тогава можем да продължаваме напред с нашите проекти, да работим заедно но на практика да се работи заедно означаваше, че нещата, които вече са планирани на национално ниво, наистина само на национално ниво във връзка с външния контрол бяха изпращани на фонда и съответно разходите бяха възстановявани. Например, ако се посочи за пример Италия, Имаше една процедура за 55 оперативни транспортни средства, които бяха предназначени сам, само за външен контрол, но одитът откри, че те се използват и за полицейски дейности. Тук става въпрос за чувствителни области на сътрудничество. Когато обаче е, навлизаме във втората фоза, когато фондът за външните граници ще бъде заменен от фонда за финансови инструменти, трябва да спрем и да разгледаме как е работил фондът до сега. Аз се концентрирах, проведох, така да се каже, диалог с Европейската сметна палата. Може да се получи до някъде объркване, но когато стигнах до определени параграфи и се опитах да ги обясня, се споменах думата солидарност и трябва да кажа, че това създаде известно объркване. Може да се каже, че целият фонд е солидарен, защото се плаща за неща, които се правят и в, държавите, и в други държави членки. Но това не е типът солидарност, за който ние можем да обясним най-вече на гражданите на Европа. Модерната граница, е, концепция за солидарността, що се отнася до външния контрол, не е точно такава. Някои държави членки са подложени на голям миграционен натиск по външните граници. Други държави членки не са подложени на такъв натиск. За мен солидарността означава, че държавите, които не са подложени на такъв натиск, всъщност помагат на държавите, подложени на голям миграционен натиск, да се опазят границите, включително по военен път. Така че солидарността не е посочена като такава във фонда. За мен тя не може да се измери или да се оцени. Според мен препоръката би следвало да бъде че трябва да се поясни по-точно какво означава солидарността. След това да се запази една част от този фонд за онези държави членки, които се нуждаят от помощ за опазване на външните граници. И втората част, по която съм напълно съгласен с Сметната палата, трябва да бъде запазено за това, което наистина е общо за нас, например Фронтекс. Идеята за сътрудничество И това е нещо, което също може да бъде разглеждано като цел на Европейския съюз. И накрая, както вие го наричате, такива спешни или специфични действия, както палатата изтъкна, че някои, даже всички такива действия – всъщност през, са изпълнени в сътрудничество с Фронтекс или с службите на съвета. Трябва да се концентрираме средствата от фонда върху тези цели. Ако можем да се отдръпнем от така съблазнителната фаза в началото, когато комисията се опитваше да накара държавите членки да прилагат един така бизнес модел – да се ползват средствата на основата на солидарност по отношение на външните граници и да се осъществи координация и сътрудничество на ниво на ЕС. Това е също предложение, което правя и аз, и Сметната палата. Но това е основната философия на моя работен документ. Благодаря. Благодаря. Това са много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 Искам да благодаря на Европейската сметната палата за отличната работа при съставянето на тези доклади. Това е един от най-добрите документи от този вид. Пълен е с конкретни примери. Когато се чете този документ, може да се създаде, създаде една много добра представа за това, как се прилагат отделните финансови средства. Благодаря и на докладчика, господин Денис Де Йонг, за отличния работен доклад. Беше наистина страхотно да се чете този документ. Нека обаче да отбележа някои неща. Защитата на външните граници е принципна тема за целия Европейски съюз. Това е принципна тема. Добрата защита на външните граници за нас е ключов проблем, за това искам да подчертая значението й. От името на... В рамките на Либе ние постоянно насочваме вниманието за осигуряване на пари за защитата на външните граници. Ефективността на изразходването им обаче е също от ключово значение. Европейският съюз доказва своята солидарност прямо държавите, които страдат от най-големият мигрантски натиск, които са изправени пред този проблем. В този начин се демонстрира общата европейска политика. За това Смятам, че ефективността, ефикасността е много важна, най-вече за годините напред. Тази програма среща принципни проблеми, които постоянно съм критикувал и която ние в тази комисия виждаме. Първият проблем е мониторингът. Вторият проблем е оценката. Мисля, че Сметната палата е представил отлично темата за показателите. Използването на показатели. Това го чуваме постоянно и от Европейската комисия. Добре е, че Европейската комисия реши да определи общи показатели – трябва обаче да се разработят и програмно специфични показатели и това за мен е нещо много положително. Ние сме все още в началото и ни предстои много работа в тази връзка. Това, което за мен също е много важно, е фактът, че този финансов инструмент директно под, трябва да подкрепя работата на Frontex. Тоест, осигуряването на средства за Frontex става задължително този проблем се обвързва тясно с фронтекс. Някои държави членки сами са си закупили оборудване за защита на външните граници и това нямаше никаква връзка с Фронтекс или не беше координирано с него. Аз съм на друго мнение от господин Де Йонг и може би той ще иска да ми поясни нещо в тази връзка. Става дума за раздаването на визите и на граничния контрол в различните региони. Страхувам се, че по-нататъчно разделяне от такъв тип ще доведе до по-голям административен натиск, който постоянно критикуваме. Ще доведе до по-слаба координация и забавяне във времето. Искам от името на моята политическа група да попитам господин Де Йонг как би си представил едно такова разделяне на фонда. Не, не, нямам предвид, че такова разделяне. Е, не смята ли той, че такова разделяне може да доведе до по-сериозни проблеми в работата на фонда? И аз имам въпрос към Сметната палата. Квотата а, е, за Гърция е доста слаба. Защо тази квота на използване, на освояване е толкова ниска? Крайна сметка тя е много под средното ниво, а тази държава се сблъсква с много бежанци и в крайна сметка би трябвало да иска да използва тези е, пари. За мен това е много изненадващо. Много изненадващо. Ако няма други изказвания, кой е присъства от комисията? Господин Халм и господин Кунде. А, е, извинявайте, не ви видях. Заповядайте. А благодаря, госпожа председател. Представители на Европейската сметна палата, почитаеми колеги. И аз искам да благодаря на Европейската сметна палата за доклада. Не знам какви са били докладите по-рано, но а, може да си представим какво е било положението в заключенията и препоръките. Специално внимание е отделено на важни въпроси. Използване на а, измерими показатели. Също така дефиниране на а, цели за резултатите. Специално внимание е отделено на показателите в процеса на изпълнението. Ако погледнем началото на процеса, обаче ясно е какви други мерки и фактори влияят върху резултатите. Използването на фонда за външните граници е мощен инструмент за тяхното опазване а, и а, трябва инструмента да се използва от а, застрашените страни. А, сега обаче тук възникват няколко важни въпроси как се прилага оценката на заплахите, какви са входните показатели, чрез които можем да дефинираме приоритети възоснова на а, тези данни. Бих искал да се споделя с колегите, че външните, в България имаме външни граници на Европейския съюз и имаме значителен миграционен натиск в резултат на събитията в Близкия изток и в региона. И затова бих искал да попитам, защо да използваме набор от а, показатели, а не а, общ показател, който може да се прилага на всички, към всички граници на Европейския съюз подобен, подобен показател може да включва различни фактори. Емиграционния натиск, морските и сухопътните граници, а също така и пътнически и товарният трафик. А също така конфликтите и населението засегнато от тях. Всичко това може да има въз... различно въздействие върху сигурността на границите и трябва да се отчете като фактор. И трябва да се използват възможностите на фонда за външните граници в съчетание с измерим съставен показател Разбира се, справедливото разпределение на средствата по този фонд ще бъде много полезно, защото когато говорим за външните граници на Европейския съюз, трябва да знаем, че тук става дума за сигурността на целия Европейски съюз. Като депутат от страна, която е, има подобни външни граници, трябва да ви кажа, че проблемът е много сериозен. Благодаря. Vielen Dank. Wir nehmen, ja, wir nehmen es ja. Благодаря. Да, сериозно гледаме на този въпрос, затова и сме се събрали тук. Комисията, сеньоре и господин Конде, заповядайте, кой ще започне? Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. най-напред комисията би искала да подчертае, че ние смятаме одитния доклад на Сметната палата пълен, за пълен и приветстваме препоръките, формулирани от палатата. Препоръки към комисията и към страните членки. Благодарим на тази комисия и на докладчика за вниманието, което е отделено на този въпрос. Ако погледнем препоръките на Сметната палата, ще се спра само на някои по-главни от тях. По отношение на стратегиите, например, смятаме, че в новите рамки ще е по-лесно да обърнем повече внимание на, именно на стратегическите въпроси. Поради факта, че комисията води политически диалог с страните членки и това е позволило да се идентифицират стратегическите ориентации, които ще бъдат включени в програмите. новите рамки на фонда също позволяват да се отдели по-голямо внимание на стратегическите въпроси в сравнение с предишната финансова рамка. Колкото става дума за това, че инструментите за измерване на резултатите не са достатъчни важен въпрос, на който палатата обръща внимание – Необходимо е, е създаване на рамки за общ мониторинг и оценка, който да даде възможност на членки да изпълняват задължителни общи показатели, които трябва да бъдат включени в националните програми. Е, разговорите е, между комисията и страните членки ще се водиха през 2014 година, ще се използва единната е, информационна система, която се използва и за други цели. Крайната оценка на използването на фондовете а, трябва да бъде по-прецизна, защото е необходимо а, да се получава по а, обстойна информация от седемте екипа за оценка. Колкото до недостатъчната добавена стойност на, и синергията с Frontex, ние смятаме, че в рамките тези въпроси са правилно решени и комисията ще продължи да полага усилия за да може този фонд да осигури по-голяма добавена стоеност. Комисията следи всички проблеми и ще направи финансови корекции, ако те са необходими. Въпросите повдигнете от докладчика. Смятаме, че новите правни инструменти ще позволят да обърнем по-голямо внимание върху областите, които докладчикът изтъква. Колкото до изчисляването на сумите за страните членки, очевидно тези страни, които са подложени на по-голям миграционен натиск, ще получат повече средства. И през 2017 година ще се оцени какви допълнителни средства са необходими за страните, които са най-изложени на миграционен натиск. Специално внимание ще се отдели на областите, които докладчика идентифицира като приоритетни и на общите сътрудничеството и общите действия с Frontex. Има специ... специален елемент за помощ при извънредни случаи, спешна помощ. Смятаме, че всичко това е по-добре решено в новите правни рамки. Колкото до активите и сътрудничеството с Frontex, 120 милиона са отделени, които Frontex ще използва, но също така продължава работата по идентифициране на активите, в зависимост от е, специалните механизми, залегнали в регламента на Фронтекс. Сега, колкото до основните права, вярваме, че новите правни рамки решават е, по уместен начин е, този въпрос. Страните членки са длъжни да се съобразяват с основните права и това е залегнало в правните основания. Също така има условия, предварително условие – екс-анте за оперативна помощ, която е около 40% от общата сума, която е на, разположение, на разположение на страните. А, ще се приключа с това, госпожо председател. Има ли някой друг, който иска да се изкаже по този въпрос? Ако няма други желаящи, ще дам пак думата на господин Галея от Европейската сметна палата. Най-напред още един път да ви благодаря, госпожо председател, да благодаря на докладчика и на всички депутати, които участваха в този дебат. Благодаря и на комисията за конструктивното сътрудничество а, по време на одита, който ние проведохме. Съгласен съм с докладчика господин Де Йонг, че в тази област Европейският съюз все още не е направил достатъчно, въпреки че Шенген съществува отдавно. Все още работата трябва да продължи, както в страните членки на Шенгенското пространство, така и в останалите страни, които в бъдеще се присъединят към него. Трябва да се ускори интегрираното управление на външните граници на Европейският съюз съгласен с господин Чайковски, че това е основен въпрос за Европейския съюз. Както поради неговото отражение върху сигурността на Европейския съюз, но и поради политическите страни на въпроса. Съгласен съм, че е много важно сега, когато започваме прилагането на новите финансови инструменти, страните членки, Европейската комисия и заинтересованите страни трябва непрекъснато внимателно да следят напредъкът и това, което се върши. Очаквам страните членки да поемат а, повече задачи, които имат общо европейска природа и да не да използват да не използват фонда само от гледна, национална гледна точка. Да, разбира се, когато става дума за мониторинг и оценка, за да осигурим добавена стойност, трябва да се очита, че новият регламент подчертава нуждата от общи задължителни показатели, както и специфични показатели за отделни проблеми. Но трябва да кажем, че този регламент е само част от една цяла поредица. Е, преди имахме 514 е, е, регламент, имахме други европейски инициативи, които имат пряко отношение към въпроса за външните граници граници и миграцията. От гледна точка на Европейската комисия, много важно ще бъде не само да следи внимателно за прилагането на този регламент, но да има един по-широк поглед, за да е сигурно, че различни части на мозайката също се вписват в общата картина защо има такова ниско освояване от страна на Гърция? по Проблем, който посочи госпожа председателката. Ние много добре знаем условията от посл... и събитията от последните години, които общо взето съвпадат с срока на действие на този фонд за външните граници. Причините са преди всичко свързани с а, въпроси на обществените поръчки. Доставките а, стават много бавно. И ясно е, че не само в Гърция, но и други страни членки е необходимо да се отдели необходимият административен капацитет за да могат да се прилагат тези програми, да могат да се изпълняват и да бъдат следени. Отбелязвам с голямо задоволство онва, което комисията вече е направила и ще продължи да прави по отношение на диалогът по тези въпроси и за прилагането на програмите в страните членки. Много важно е според мен да се опитаме да догоним онези, които са по-напред в този процес, колкото може по-бързо. Сега вече, когато имаме натрупан опит от периода 2007-2013, можем да се опрем на този опит и аз вярвам, че през идните години ще можем а, да отбележим по-нататъчен напредък. Благодаря за всички изказвания, благодаря за приноса на комисията въпросът за опазването на основните човешки права. Това е ключов въпрос за Европейският съюз. И накрая трябва да помислим малко по-сериозно, когато става дума за определене на фондовете за страни членки дали те трябва да бъдат за определени за конкретни нужди. Тази идея има своите предимства, но трябва да се каже, че конкретното определене на фондовете за определени нужди едва ли се доведе до по-добро планиране, по-добро изпълнение или по-добро докладване на резултатите, защото измерването на изпълнението се нуждае от това, е, което наричаме интелигентни цели и показатели за изпълнението. Сега нещо за солидарността. Въпросът за солидарността е много а, е, ясно третиран в а, е, новият регламент, в а, точките на преамбюла. А, се има позоваване на въпроса за на нуждата от солидарност и че страните членки трябва да поемат всички своя дял от тежестта за справяне с миграционните потоци. И солидарността е основен елемент от общата политика за управление на външните граници. И въпросът е третиран в, в подробности и в текста по същество, където има градиране на съответните нива на заплаха, пред което са изправени страните членки. По една скала от минимална заплаха, средна до висока заплаха и именно в този контекст страните членки, които а, са жертва на по-голям миграционен натиск, могат и трябва да бъдат компенсирани а, за тези, този натиск, за да бъдат задоволени националните им нужди. Благодаря, колеги, благодаря, госпожо председател. Благодаря. Може би трябва да препоръчаме на колегите от Генерална дирекция ХОМ да говорят с Генерална дирекция РЕГИ. Ще би било добре, ако изпълнителните органи се съобразят с това и да вземат предвид факта, че Гърция не използват средствата, с които разполага. Що се отнася до Гърция, това е проблем, който сме дискутирали в други комисии в този парламент. При настоящата ситуация Гърция не може да има ефективен външен контрол. Когато имате такъв, трябва да се вземат предвид и съответните последици. Трябва да се справяте с тях. Мисля, че целият политически проблем там е, че не се поделят отговорностите и не се прилагат механизми по отношение на обежищата. Държави като Гърция е, счита, че са поели по-големия товар в Европа. Затова не може да се изненадваме, че не използват фондовете ефективно за граничен контрол. Не съм се занимавал обаче с този проблем в работния документ или поне не толкова много, защото предстои широка дискусия по този въпрос. Мисля, че ние всички се движим в една и съща посока. Това е работен документ възоснова на доклада на Сметната палата. И това е по програмите, приключили през 2013. Новите доклади с новите критерии ще се съобразят с някои от препоръките, които дава и комисията, и сметната палата. Мисля обаче, че има малко странен елемент в тях, по-точно в новите програми. Държавите членки с нисък миграционен натиск лесно могат да се грижат за своите собствени граници. За тях също има пари в новия фонд. Тук става въпрос за проекти за закупуване на материали със средства на фонда, на програмата. Няма да има приоритет за ЕС като цяло и това е основният проблем, който също се среща в новата схема. Има висок процент на кофинансиране, по отношение на държави с тежки гранични проблеми, също така за действията, които са свързани с сътрудничество с съвета или с Фронтекст. В новия фонд има такива инициативи, но практиките, които според Сметната палата са не толкова ефективни, продължават. Държавите членки все пак трябва да имат предвид, че във фонда има пари за тях средствата в фонда трябва да вземат предвид действителните потребности на държавите членки са сериозни гранични проблеми. И също така искам да кажа, че съществува и голяма доза бюрокрация, която допълнително осложнява работата с фонда и програмите, както вече казах. Също така има сериозна степен на съфинансиране в някои от действията и програмите, които се изпълняват. Трябва да намерим начин да концентрираме средствата в държавите с най-сериозни проблеми, да не да се отдръпнем от, про, от проекти в други държави, членки, които няма чак такива проблеми. Това е поне моето мнение и със сигурност от гледна точка на ефективността ще бъде много по-добре средствата да се концентрират върху първите споменати от мен държави. Също така важен е мониторингът и оценката от страна на комисията. Благодаря. Благодаря за този интересен дебат, също така на Сметната плата на Европейската комисия. Приключваме и тази точка от дневния ред. Проблемът обаче, че лицата за контакт по следващата точка от дневния ред все още не са тук, ще дойдат след няколко минути, за предполагам, че ще дойдат след около 20 минути. Ще се видим отново тук в 10.50. До тогава прекъсвам заседанието, просто няма друг начин, защото без лицата за контакт няма как да продължим. 10.50 продължаваме. Благодаря.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

Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Продължаваме с нашите консултации след кратката почивка. Дойде директорът на директорът на операции извън е, Европейския фонд, господин Лалу, госпожа Ламарк, поздравявам най-сърдечно, която ще бъде на разположение за въпроси. Искам да дам думата веднага на господин Лобо. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря. Дами и господа, добро утро. За мен е чест, че съм днес тук и да представлявам Европейската инвестиционна банка. Всъщност за първ път съм в Европейския парламент и съм доста впечатлен. Ще положа усилия да се съсредоточа върху темата, която се обсъжда. Аз съм тук в контекста на годишното освобождаване от отговорност на Европейският фонд за развитие. Както знаете, споразумението Котону не попада в обхвата на процедурата по освобождаване от отговорност. Но от години Е и Б полага усилия да си сътрудничи, да взаимодейства с Европейския парламент и затова ЕИБ ви представя доклад за изразходването на средствата от ФР в Африка на юг от Сахара и АКТБ. Ще представя резултатите за 2013 година. Ще се постарая да не отнема повече от 20 минути и след това ще бъда на ваше разположение за въпроси. Няколко по-общи встъпителни думи за ЕИБ. Съжалявам, че започвам с елементарни неща, но искам да ви напомня, че Е и Б е банката на Европейския съюз. Ние сме банката на 28-те държави членки. Акционерите са само тези държави членки. Осъществяваме кредитна, кредитна дейност, но също така и консултантска дейност. А също така е, извършваме и дейности тип блендинг. Годишният обем на дейностите възлиза на 70 милиарда евро. От тях 10% са извън Европейския съюз. Ние работим извън Европейския съюз възоснова на мандата за кредитиране, дадени от държавите членки. Този мандат беше наскоро одобрен за още за допълнителен 7 годишен период. В рамките на този мандат ние извършваме дейности почти навсякъде по света, с изключение на Австралия и Северна Америка. Освен дейностите в Африка, АКТБ, днес ще се спра на Котуна. Най-напред съдържанието на моята презентация, няколко думи за рамката, след това цифри и проекти и искам да говоря за финансиране на въздействието и 11 Европейски фонд за развитие или ФР и след това няколко думи за това как измерваме резултатите. Няколко думи за рамката, в която се извършват нашите дейности. В Африка, Карибско и Тухоокеанския басейн ние и използваме инвестиционния механизъм, който се финансира от ЕФРА. Това е първият правоъгълник в зелено. Тези средства се използват за два типа дейности. Дейностите в синьо и в лилаво. В, сини, в синьо са представени подчинените фондове, финансиране на придобиването на дялово участие, гаранции. Те се финансират в местна валута. В каре са дадени общите суми, отпуснати по този инвестиционен механизъм за АКТБ 3,637 милиарда из отвъд морските територии 48 милиарда. С инвестиционния механизъм ние осигуряваме безлихвени субсидии по някои кредити и техническа помощ. В лилавото каре виждате сумите по 11 ФР в рамките на техническата помощ и при разрешение от държавите членки, освен средствата по ФР, ние използваме това, което наричаме собствени средства. Това са средства, които мобилизираме от капиталовите пазари. Те са включени в балансови отчет Котону е извън баланса, собствените ресурси са в баланса използваме собствените средства за по-ограничени цели до 100 милиона за отвъдморски територии, АКТБ 2 милиона и половина. Ние кредитираме обществени органи в АКТБ за подчинени кредити и кредити за финансови посредници. Ние понякога използваме такива междинни кредити, за да, за да подпомогнем кредитори от частния сектор. Няколко думи за инвестиционния механизъм от Котону. Това е уникален механизъм, при който държавите членки на Европейския съюз предоставят на ЕИБ е, плик от 3,5 милиарда, с които отпускаме кредити и използваме постъпленията от възвръщаемостта на кредита. Обикновен, ако проектите се изпълнят добре, ни се връщат парите с лихва и ние е, инвестираме, за да постигнем допълнителна възвръщаемост. Тук виждаме динамичното развитие във времето. Започваме през 2003 година. Лилавата линия сочи кумулативните суми, които сме отпуснали до 2013 година 3,4 милиарда и предвиждаме в бъдеще да ги инвестираме, използвайки първоначалната сума. И виждате, че с натрупване ние сме кредитирали повече, по-големи суми от начални, началния, от началният плик. Механизмът е уникален, тъй като ние успяваме да увеличим обема на инструментите и рециклираме, така да се каже, средствата, които ни се предоставят. Няколко думи за концептуалната рамка на нашите дейности в Африка, АКТБ и Африка на юг от Сахара. Разделяме дейностите на групи. На първо място на развитие на частния сектор и второ мерки в обществения сектор. Всички проекти, по които работим, и аз ще се спра по точка четвърта в своето изказване, всички дейности трябва да имат силно въздействие върху развитие и ние системно измерваме въздействието и стоеността на проектите без да гледаме кредитополучателите, можем да разделим проектите в две групи. Инфраструктура като цяло, не говорим само за тухли и вар, често говорим за социална инфраструктура и основни услуги като водоснабдяване, канализация и така нататък. Всичко това влиза в категорията инфраструктура. И от, другата, от друга страна имаме финансов сектор. Тук се предоставят дългосрочни, достъпни кредити е, за развитие на малки, понякога микропредприятия в региона. Във всичките ни дейности, в е, хода на целия процес, имаме, следваме, се съобразяваме с а, няколко проекта, с няколко приоритета. Един от тях е климата. Винаги държим сметка върху въздействието върху околната среда и климата на нашите проекти. Ако, да, ако вземем възобновяемите енергийни източници, ние финансираме вятърни централи. Ще ви представя примери които показват, че сме избрали тези проекти, защото са насочени към неутрализиране на промените в климата. Наскоро ЕИБ започна да извършва дейности в селското стопанство и продоволствената сигурност, нова дейност за ЕИБ, а всъщност и за самите държави. Сега няколко думи за дейностите ни в частния сектор. Независимо от това дали използваме инвестиционния механизъм от Котоно или собствените ресурси, в някои случаи ние работим пряко с частния сектор и крайните бенефициенти. Но много често ние работим с местни банки. Това е показано в средната колона. Работим с, микрофина... с институции за микрофинансиране или инвестиционни банки, за да достигнем до крайните бенефициенти. бенефициентите от частния сектор, те могат да са фирми, средни предприятия, малки предприятия че това са често местни предприятия, с които контактуваме чрез посредник. Причината е, че Е и Б е замислена като ефективна организация в тази банка работят само 2200 души, повечето от тях са в Люксембург. Това ние прилагаме, така да се каже, складовия подход. Опитваме се да използваме съществуващите мрежи и присъствието на банки и на финансиращи институции, за да увеличим въздействието и ефекта на нашите дейности. Освен на мерките насочени към бенефициента от частния сектор, имаме и една програма за техническа помощ, тя се изпълнява чрез средства от инвестиционния механизъм, понякога използваме средства на Европейската комисия. В редица случаи финансираме частния сектор чрез проектно финансиране. Става дума за обществено частно предприятие и споразумение за концесии, при които частните предприятия разработват проекти дадени на концесия от държави или обществени институции. В редица случаи предоставяме гаранции вместо кредити, така че ние извършваме финансиращи и нефинансиращи дейности. Това е подхода, който прилагаме в АКТБ. Няколко данни за 2013 година, цифри и проекти. Е, преднамерено съм представил всичко в кратък е, вид, но ако желаете, мога да ви дам по-подробна разбивка. Оставили сме пред залата няколко е, брошури за измерване на резултатите, за финансирането на въздействието, така че можете да намерите допълнителна информация към това, което представям аз. Ето това е в кратък вид десете години инвестиционна дейност. Започваме с глобалните цифри. Инвестиционния механизъм за 10 години е 10,3 милиарда за 205 проекта в АКТБ. 85% са в частния сектор. От 3,4 милиарда 500 милиона са отпуснати за енергетика и голяма част от тях е, са е, за мерки с е, елементи климатични промени, възобновяеми енергийни източници. Финансирали сме много проекти с други страни, Африканската банка за развитие, Световната банка. Това са нашите основни партньори, но не са единствените. 40% от проектите са съфинансирани с други организации. Имаме общо 25 партньорски институции. От 3,4 милиарда сме осигурили 2 милиарда за развитие на финансовия сектор. И от тук за малки и средни предприятия и микропредприятия. 71 милиона са за чиста питейна вода и устойчиви ВИК проекти. 45 проекта са получили безлихвени субсидии. В редица случаи те са задължителни, защото с оглед на съществуващите правила, ние трябва да предоставим концесионни кредити и кредити под условия и елементът обвързаност и под условие е задължителен. Почти 280 са за местни микрофинансови институции. Това е е, област, която се разрасна благодарение на инвестиционния механизъм от Котону. Успяхме да разширим тази дейност предимно в АКТБ и сега е, сме осъществили 50 операции. 180 милиона са за финансиране на дялово участие те самите са набрали 1,3 милиарда за 374 малки и средни предприятия. Всъщност виждаме как средствата на Европейския съюз се умножават както на ниво инвестиционен фонд, така и на ниво бенефициенти. Няколко думи за периода 2011 и 2014 година. Тъй като говорим за годишния доклад за 2014 година, можем да докладваме, че миналата година сме е, предоставили 471,5 милиарда. Допълнихме ги с 200 240,5 милиона собствени ресурси. Финансирахме 20 проекта. Очакваме тази цифра да нарасне тази година. И в синьо са представени прогнозните цифри. Тази година очакваме сумите да са по-големи, тъй като тази година а, ще започнат да се осъществяват редица проекти, подготвени през предишните години. Както казах, 85% 85% са за страните от Африка и от Сахара. 62% от проектите са в частния сектор. Съвсем накратко ще се спра на вятърните централи в езерото Туркана. Това е уникален проект в много отношения. На първо място той е резултат от тясното ни взаимодействие с колеги от Европейската комисия и Генерална дирекция Сътрудничество за развитие. Те ни оказаха безценна помощ при реализацията на проекта. Това е най-голямата частна инвестиция в Кения за всички времена е на стойност от 620 милиона евро. Това е проект е, за вятърни е, централи. Е и Б осигури финансиране от инвестиционния механизъм и от собствените средства. Към тях се допълниха 25 милиона от доверителския фонд Африка Тръст, където е секретарията. И мисля, че е справедливо да кажем, както беше казано от предприемачите на разработващи проекта, може да се каже, че Е и Б на ЕБ се пада решаващата роля за реализация на проекта, след като опита на Световната банка се провали. В проекта ще осигури 2800 работни места по време на изграждането, но част от работните места ще се запазят след това. Броят на турбините е 365 което се съответства на 20% от, сегашното, от сегашната инсталирана мощност. Очевидно има много е положително добавянето и увеличаването на капацитета. Не можем да не споменем създаването на нова инфраструктура, модернизация на преносната мрежа, междусистемните връзки. Не може да се, просто да се добави капацитет без да се модернизира мрежата. Също така финансирахме изграждането на пътища, за да има достъп до проекта, който е разположен навътре в територията на страната. Всички тези проекти трябваше да се изградят заедно с проекта за електроенергия. Смятаме, че и съседните страни ще имат полза от проекта, тъй като част от електроенергията ще се изнася за тях. Потенциалът е огромен, тъй като говорим за район, който е безлюден. Ако при успех на проекта може да се премине на втори или трети етап. Интересното е, че проектът е резултат от това, че преди 10 години двама холандски туристи установили, че районът е много ветровит и след геоложки проучвания е се установило, че има сериозен потенциал за изграждане на вятърни централи. И това е, също освен това е и пример за сътрудничество между Африка и Европейския съюз. Сега, на нова характеристика за 2013 година финансиране на въздействието. Към инвестиционния механизъм от е, Котоно. Вие финансирахте и заслуга за това има колегата, с която съм тук. Е, осигурихте 500 милиона за финансиране на въздействието. Това е триъгълникът в е, оранжево. Тук са показани онези дейности, които са доста рискове но когато финансовата възвръщаемост е твърде скромна, за да привлече е, чисто търговско финансиране. Но това е област, в която ние очакваме значително въздействие от гледна точка на социалната е, възвръщаемост. И е, това е нишово финансиране за което са отпуснати 500 милиона. Разрешението беше дадено през 2013 година. Първите проекти са или одобрени, или са в процес на одобряване. Ние ще... Целта ни е финансовата устойчивост и се надяваме в крайна сметка да си върнем парите, не като при инвестиционния механизъм, където се стремим към баланса между риска и възвръщаемостта. Тук очакваме възвръщаемост, която ще е по-ниска, отколкото ако бъде финансиране по стандартния търговски начин. Е, но е възвръщаемост. Ще даде възможност средствата да се инвестират отново. Областите, в е, които работим, са социалните и демографски предизвикателства, безработицата, особено в селските райони сред жените и младеща, продоволствена сигурност, социална и финансова изолация, миграция, възстановяване след конфликти и бедствия, достъп до здравеопазване, образование и обучение. Че дейностите в частния сектор, които ще финансираме, ще бъдат насочени към околната среда, с акцент върху възобновяемата енергетика и енергийната ефективност, залесяването, управление на отпадъците, опазване на биологическото разнообразие, водоснабдяване и така нататък. Или ще финансираме в фондове за дялово участие или пък ще работим с финансови посредници. Аз ще ви пред... споделя примери след малко. Или пък ще работим с финансови посредници в основа на принципа на разпределение на риска. Тоест, ние ще поемем само част от риска или пък ще предоставим пряко финансиране, както подхождаме при инвестиционния механизъм. Ще ви дам пример. В момента работим с ИФАТ, за да подпомогнем малки стопанства в страните от АКТБ. Ние помагаме на местни фермери да разработят проекти, при които ние предоставяме финансиране в местна валута. Тези, достъпа до тези кредити по принцип е доста труден и в момента ние структурираме операциите и е, предвиждаме да работим с 5 до 8 страни, в това число Малави, Мозамбик, Етиопия, Нигерия и Руанда. И те ще предоставят техническа помощ и структурирането на е, програмата. Няколко местни търговски банки е, ще ще бъдат тези, които ще изплатят средствата на бенефициентите. Предвижда се и техническа помощ, така че фермерите да получат не само финансиране, но и помощ за, за най-ефективното използване на средствата и в това число и за намиране на пазар за производството си. Надяваме се, че с тези 50 милиона ще помогнем на около 1000 малки стопанства за период 4-5 година. Самия проект и погасяването ще продължат по-дълго. Няколко думи за резултатите. На входа на тази зала има и доклади за измерените резултати през 2013 година. Европейският парламент многократно в миналото е декларирал, че държи да разбере въздействието на проектите, които финансираме. И през годините ние положихме огромни усилия да разработим цялостна рамка, за да измерваме предварително и след изпълнението на проектите резултатите, които са постигнати. Всички международни финансови институции, а и двустранните финансови институции са изправени пред един и същ въпрос – за съжаление, няма стандарт, който да е, е общо прият от е, финанс, финансиращите институции за това как да се измерват резултатите. Ние в Е, е и Б, заедно с колегите, смятаме, че трябва да има структурирано измерване по три стълба. Първо, съответствие между дейностите, които финансираме и целите, които преследваме в съответствие с мандата. Това въжи за инвестиционната дейност и за дейностите извън Европейския съюз. Когато се говори за инвестиционния механизъм, ние трябва да удовлетворим три групи цели разработването на социална-економическа инфраструктура в АКТБ, местно развитие на частния сектор и адаптация, и неутра... адаптация към и неутрализиране на промените в климата. Към това сме добавили и регионалното, регионалната интеграция. Това е плюс към дейностите, които извършваме. Понякога дейностите са от чисто национален характер и трябва да удовлетворят една от трите цели. Но ние също така се опитваме да насърчим интеграцията между страните от АКТБ. Само по себе си това е амбициозна цел. Освен съвместимостта с нашите цели, ние проверяваме съвместимостта с целите за развитие на страната и на и целите за развитие, които си поставя Европейския съюз. Ние взаимодействаме с, с а, Генерална дирекция сътрудничество за развитие при формулирането на целите. В много случаи е, в документите на ДЕВКО се споменава дейността на ЕИБ. Е, и второ, в, е, във втория стълб използваме класация от 1 до 4. Това е техническата и економическа устойчивост и жизненост на проектите. Тук имаме подразделене на три елемента е, жизнеспособност е, на проекта, дали очакваме бюджета да бъде спазен, сроковете да бъдат спазени, дали управлението е уместно. И също така Същият екип инженери и економисти, които работят по всеки проект, който финансираме в Европейския съюз, работят и по проектите в инвестиционния механизъм. Това ни помага да разберем по-добре какво представлява стандартите за добро управление и как да се приложат те най-добре в АКТБ. Ние изчисляваме процент, процент на вътрешна възвръщаемост от економическа и социална възвръщаемост. Економическата възвръщаемост се изчислява, като се включат положителни и отрицателни външни фактори, често свързани с околната среда. Също така правим анализ на е, екологичната устойчивост и накрая е, анализираме своята е, допълнителната дейност, която ние извършваме. Тук се включва подготовката на проекта, изпълнението му и и също така ние се опитваме да играем лидерска роля в изпълнението на проекти, отговарящи на изискването за банково финансиране. Последният слайд е посветен на измерване на резултатите и въздействието. Тук се опитваме да. Тук сме анализирали преките и косвени бенефициенти, кои са те и, и, какви, и каква полза е, извличат те от нашите проекти. С това стигам до заключението на своето изложение. Мисля, че отнех е, доста дълго, за което се извинявам, госпожо председател. Благодаря ви за вниманието. Ами да, 20-те минути вече се превърнаха в повече от 30. Благодаря и искам да дам думата на представителя на Сметната палата за, за резултатите от одита на ЕИБ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за доверието, което има в Европейската Сметна палата. Ще се ограничена като няколко кратки забележки. Аз не съм дошла тук да представям доклад на Сметната палата и както вие знаете, палатата няма мандат да контролира Европейската инвестиционна банка. А за това ще се спра само на няколко въпроса. Е, в рамките на тристранното споразумение между комисията, банката и сметната палата, ние имаме право да контролираме действията на е, Европейската инвестиционна банка. А, този, това споразумение а, е, а, от 1999 година редовно е подновявано от тогава насам. А, то беше също така изменено и допълно през 2012 година. Ние сме особено чувствителни към интересите на парламента за контрол над операциите на Е и Б и особено а, начина по който се инвестира, тъй като а, а, това се проявява и в резолюциите за освобождаване от отговорност от 2011 2010, 2011 и 2012. И за това в своята програма за 2015 година третата, от трето отделение на палатата предвижда одит, който ще бъде пилотиран от моя колега Клайос Кайнер, Райнер, Лене, Кайнер Лене, когато вие познавате добре, който е председател на комисията по юридическите въпроси на парламента и председател на комисията на председателите. Това се вписва в нашата програма. Ние нямаме още точната дефиниция, е, нито насоките на работата, но е, тя се вписва в желанието на парламента е, да получи повече информация върху операциите на ЕИБ и на глобалният анализ на рискът, в този сектор, част от когато, например, са въпросите за политическата стабилност, ефективността на интервенциите и последователността между действията на банката и целите. Трябва да се споменат и специфичните рискове, свързани с тези операции, които са анализирани в доклада за дейността на банката не е, не е за очудване, че става дума за финансови рискове, опасност от фалити. Необходима е също така координация с комисията и внимание към развитието на частният сектор. По тези лидии ще се проведе този одит. Съгласно споразумението с е и Б, ние сме уверени, че ще можем да работим в чудесен дух на сътрудничество, като се имат предвид добрите отношения, които съществуват между Европейската сметна палата и Европейската инвестиционна банка. Надяваме се, че ще можем да представим резултатите от този одит пред вашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че не мога да кажа нещо повече, но ще, надявам се, имам възможност да направя отчет за нашата работа. знам, че комисията има намерение да продължи нашия диалог. Това е особено важен въпрос в рамките на целите и ролята, която трябва да играем в Европейския съюз. Благодаря за техническите указания. Искам да дам думата на комисията, генерална дирекция ЕВКО. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Лаву за това подробно и детално обяснение. Ще се опитам да бъда кратък и да направя две-три кратки забележки. Първо, финансовият инструмент вече беше обект на оценка през 2010. Тя като цяло доказа, че проектите са базирани на качество и те са съществени и важни. Смятам, че сме изминали много път през тези години заедно с ЕИП. Наистина започнахме оценка на втория финансов протокол от 2008 през 2010, през 2015, вероятно ще успеем да го финализираме, ако не през 2016. Кратка забележка относно координацията с ЕИП и вътрешната работна рамка. Нашата основна рамка с комисията е насочена към подкрепа на частния сектор и засилване на ролята на частния сектор за повишаване на растежа в развиващите се страни. Това са рамките, в които се състоят от програми на национално и международно ниво. Тази рамка на практика се изпълнява или чрез грантове на национално ниво, или чрез финансовите инструменти, с които разполагаме. Това, което правим на глобално ниво, се отнася по за екологията, въвеждане на законодателни и други процедури в частния сектор. Само още няколко дребни бележки. Искам само да изтъкна факта, че комисията е, помага за осъществяване на проектите за финансиране. Ние участваме в инвестиционната комисия, в управителния съвет на финансови инструмент, където се одобряват проектите. Искам да приключа и ще кажа, че се опитваме да засилим нашата координация с ЕИБ чрез вече съществуващите програми в Карибите и Тихоокеанския регион, в Африка и на други места. Що се отнася до бележката на Сметната палата, смятам, че те е много важна. Имахме, формални, е, имахме формално обмяна становища и комисията участва в подготвителните работи на одита на ЕИБ. Благодаря. Скъпи колеги, ако някой остава с впечатление, че не знае за какво става въпрос, да знаете, че не сте сами. И аз съм така. Искам да говорим сега за действителните резултати. Мартина, ти имаш една сега много трудна задача. Заповядай като докладчик. Благодаря. Ще говоря на половина английски и чешки, но някои от бележките ми са на чешки. И все пак трябва да се чуи чешки език в тази комисия. Първо, благодаря на Европейската инвестиционна банка за презентацията и за отговорите на писмените въпроси. Благодаря и на колегите за всички въпроси. Както се съгласихме, някои въпроси не се отнасяха до освобождаването от отговорност на е и Б, но все пак им дадохме отговор. Днес трябва да се концентрираме върху освобождаването на отговорност за 2013. Сега ще премина на чешки, защото искам да направя една много обща, едно много общо въведение и трябва да се концентрираме върху някои основни въпроси. За някои нови колеги не е ясно за какво говорим и за това ще направя едно много бързо въведение. Преминавам на чешки. Европейският съюз дългосрочно изпълнява подпомагащи действия за развитие в развиващите страни, най-вече в Африка, Карибите и Тихоокеанския регион. Тези дейности са насочени към економическото и екологично развитие и борбата с бедността. Средствата идват от множество източници. Днешната тема е подкрепата извън европейския бюджет от европейските фондове с посредничеството на ЕИБ. Както вече чухме, ЕИБ играе двойна роля. Тя гарантира свои собствени финансови средства и на второ играе ролята на администратор на този финансов инструмент. Тук съм изброила четири основни области и трябва да ви призная, че и във вашите писмени въпроси тези теми бяха засегнати. Сега искам да разгледаме подробно тези области. Първо, специфични характеристики на възвръщаемостта и рентабилността на използваните продукти в рамките на развиващите се страни. Тук има и определена степен управление на риска в тези държави. Второ, трябва да бъдат зададени въпроси на комисията и на ЕИБ. Какъв е политическият риск в тези държави? дали тези проблеми не са пречка пред работата на Е и Б на териториите на тези държави. Втората област – определене на правила е, за по-ефективно използване на средствата в тези региони. Многогодишната финансова рамка също включва едно многостранно използване на средствата, но това трябва да излезе извън днешната тема. Днес говорим също как се използват инженерните инструменти в тези страни. Трета тема способността за използване на средствата и качествените специфики на ползвателите а, и на организациите, които получават заеми. Тук се включва също и използването на посредници на място. И четвъртата тема насочването на ЕИБ към стратегически теми, които Европейският съюз разработва в посока развиващите се държави. Дали тези приоритети ще се променят с времето и дали ще се адаптират към променящите се политически рискове по света, това е друг въпрос. Европейската инвестиционна банка работи заедно с комисията по този въпрос. Сега минавам на английски. Искам само да ви помогна да разберете какви са темите, по които говорим. Това е първа обмяна на мнение. Много ще се радвам, ако се свързвате с мен, ако работим заедно и ще се радвам да работя с повече докладчици в сянка в тази връзка. Нека използваме присъствието на Е и Б. Нека използваме този форум, за да се фокусираме върху големите теми. Много благодаря. Äh, Благодаря. Имаше въпрос към комисията. Искам веднага да дам е, е, думата на нашия докладчик, господин Планас. Thank you, Mr. Chair. Well, I think... Благодаря, госпожо председател. Е, се отговарям съвместно с колегата от ЕИБ. Бих искал да се спра на четирите въпроса, повдигнати от докладчика. По първият въпрос, ако съм ви разбрал правилно, дали ще вземе предвид риска, да, това трябва да се вземе предвид, но това трябва да се също съобрази с въздействието на финансовите инструменти, с които разполагаме. Значи трябва от една страна да отчетем политическия риск и от друга страна необходимостта а, да навлезем в нови области с подкрепата на частният сектор което ще даде възможност да а, помогнем по-добре на включващ и приобщаващ и устойчив растеж. А, по въпроса за а, риболова, да, средствата са малко, трябва да видим какво можем да направим. За комисията това е нещо, което ще вземем предвид при нашето програмиране и при междинния преглед колегите от Е и Б несъмнително, несъмнено ще обяснат как, какъв е оборота на инвестиционните възможности. По третия въпрос за АКТБ, страните от АКТБ. Това е така нещо, което е повод за загриженост във връзка с дълговете на тези страни. Искам да ви уверя, че в проектите на комисията това се взима предвид. По отношение на стратегическите въпроси. Стратегическите въпроси и нашия диалог с страните. Да, но истина по-добре трябва да използваме финансовите инструменти, с които разполагаме, като те бъдат част от нашата тият секторен и цялостен диалог с страните бенефициенти. А, това е задача на комисията, която ние знаем и сигурен съм, че колегите споделят това мнение. Благодаря. Да, още един кръг дискусии ще проведем. Заповядайте. Um, <clears throat> Благодаря, госпожо председател. По въпроса за политическият риск и конкретният въпрос, той не е ли повод за ограничаване работата на Е и Б? Тук бих искал малко да погледна по-отдалеч, по-общо. Европейският съюз работи и извън своите граници в интерес, своите интерес, в своя интерес и в интерес на своите ценности. Е, и за тази цел той използва различни инструменти. Конкретните инструменти на Европейската комисия, а също така инструментите на Европейската инвестиционна банка. Като чрез дейността на Европейската инвестиционна банка, страните членки ясно заявяват, че те искат нашата институция да бъде управлявана предпазливо по отношение на рисковете, които поема. Това е винаги било приоритет на страните членки по отношение на ЕИБ. Защо казвам това? Защото когато говорим за инвестиционният инструмент по Котону, това е инструмент, при който дава възможност на Европейската инвестиционна банка да работи извън Европейския съюз в високо рискови области, без да застрашава финансовия си баланс. И за да може да направи това, страните членки са възложили на ЕИБ да а, управлява а, фондове а, за фондовете за развитие а, а, в, в, в, чрез инвестиционния инструмент по Котону и в съответствие с своите правомощия. Не сме ли ограничени в своята дейност, но благодарение именно на Котуно имаме възможност да изпълняваме редица интересни проекти, които могат да се финансират и се финансират от Европейския съюз. Истина е, че в редица страни политическият риск е по-голям, отколкото другаде. Това обаче не може да бъде причина Е и Б да се въздържа от финансиране на проекти в тези страни. Ние финансираме редица проекти като функция от това доколко страните са готови за тези проекти. И като взимаме реалните фактори, размера на съответните економики. Ние инвестираме и в много малки, пък и в много големи страни на различно ниво на економическо развитие, но политическият риск като такъв никога не е бил за нас пречка да инвестираме в дадена страна. Именно инвестиционният инструмент по Котону ни дава възможност да инвестираме в тези страни, като взимаме предвид стоеността на съответните проекти и приемайки наличието на политически риск, нещо, което иначе не бихме могли да правим, ако не беше Котону. По отношение на специфичните характеристики на бенефициентите. Има две такива много важни характеристики. От една страна субекти в публичният сектор, примерно страни членки на страните от АКТБ, Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн – и страни, други страни. Ние, е, ние бихме могли да работим, примерно, с националните ЖП компании, с местните власти, с а, е, а, е, под а, изпълнители, а, други субекти, подчинени субекти на публичните организации. Но в тези случаи ние винаги настояваме съответната държава да поеме в крайна сметка отговорността за доброто функциониране на проектите и на онези, с които работим. Имаме също така и частни партньори. В частните партньори имаме два големи типа. От една страна финансови посредници в финансовия сектор, това са частни банки, или местни корпоративни е, субекти, е, местни е, фирми, понякога, понякога филиали на големи международни компании, и, значи, които се ръководят съответното частно право. Значи, това са двете големи групи и има и някакви специфични случаи. Нещо, това е много важно за изпълняване на нашия мандат, използване на фондове с дялово участие и институции за микрофинансиране. Ние работим директно с институциите за микрофинансиране. И те от своя страна, ние финансираме тях, те от своя страна осигуряват финанси на онези, които са предназначени. Работим с фондове за дялово участие, които от своя страна финансират, инвестират в малките и средни предприятия в съответните страни. Сега за стратегическите <laughs> въпроси, които бяха споменати. Бих казал, че целите на инвестиционният инструмент не бих казал, че тези цели са значи, из, издялани от, от, от камък и са абсолютно непроменими ако си спомняте лилавата котия, лилавата е, квадрат в моите слайдове, това е на 17-та страница, според мен, развитието на социално-економическата инфраструктура, развитието на частният и публичният сектор. Това са цели, фактически са рамките, в които ние оперираме. Те няма да се променят. И в тези общи рамки ние подбираме на място проекти в отделните страни и това зависи от това как Европейския съюз, а именно Европейската комисия и службата за външна дейност, фактически формулират съответната стратегия. Защото за всяка страна има стратегия и тези стратегии се различават в известна степен. И всичките проекти трябва да се впишат в една от тези котийки за развитие. Съответно, местно развитие на частният сектор, на социалната економическа инфраструктура, климатични промени, регионална интеграция и така нататък. Всичко това зависи от стратегическите документи, които комисията е приела за съответните страни. Колегата Петри Савама. Благодаря, госпожо председател. Ще опитам друг подход. Председателката казва, че ние губим и това се, че, че се чувстваме объркани. Това е защото нямаме достатъчно факти. Затова, нека да спра някои основни въпроси. Разбирам, че при инвестирането винаги има риск. Това е даденост. Какво, от какво има нужда комисията? От какво имаме нужда ние? Имаме нужда от малко перспектива. Що се отнася до инвестиционния механизъм, кото, но имаме нужда от известно разбиране и перспектива. Става дума за прости неща. Просто нямаме време да вършим унази работа, която вие вършите. Нямам никакво недоверие към ЕИБ, тъкмо обратното. Но затова ви питам, дайте ни малко гледна точка. Загубихме ли пари? А, има ли проекти без ефект? Има ли лоши проекти? Има ли проекти с, с посредствен ефект? И как се развива риска. Има ли случаи, в които политическата нестабилност в страна бенефициент е повлиял върху ефективността на проекта? Ето от, тези, от тази информация имаме нужда, за да можем да си вършим работата. И аз искам да се изкажа, искам да се присъединя към другите оратори. Няма да драматизирам Радваме се, че сте при нас и искаме да дойдете отново. Но, ако ни покажете някакви резултати, тогава бих искала и да ги видя. Във вашия доклад такива не виждам. Не става ясно какви са резултатите. За вас като е Б е важно в рамките на вашия мандат. Аз изхождах поне от презумцията, че вие го правите предполагам, разбирам го като нещо абсолютно нормално. И е, тези резултати изобщо не са ми достатъчни. Вие ни представихте много неща от това, което вече знаем. Ние самите сме определили тези е, правила и знаем какви са те до голяма степен. На вашата графика номер 10, това е един обзор през 2014 сме събрали 117 милиона евро от множество проекти. 35 милиона евро са голяма сума, а разпределени между само 29 проекта са прекалено малко. И ако може да ни кажете нещо повече за тези проекти. Казвате, 65% от сумите се разпределят сред частния сектор. Обаче, какви са тези 29 проекта, сред които са разпределени? Бихме искали да знаем какви са те. През 2013 са били само 20%. Но 20-те проекта през 2013 също са добре и бихме искали да знаем нещо повече за тях. Имам още един въпрос за вашата графика относно вашият лостов механизъм от 2,5, ще бъде интересно да кажете кои са другите партньори по тези проекти. Дали са частни банки, дали не е излиза от десния джоб и влиза в левия. И сега да се потупваме един друг по рамото и да казваме колко добре сме се справили. За мен би било важно да знам и още нещо съм си записала тук. Не мога да го намеря в момента обаче. Това е езеро Токана и е, ветроцентралата там. Пишете привлечени е, други институции и търговски дружества хубаво. Обаче какви са тези институционални и търговски е, получатели. Какво до сега сте направили? Най-вече по графиката на страница 5. Разпределението през това цялото време от 2003, какви суми са похарчени, какви са процентите, би било добре, ако може да кажете нещо и по този въпрос. Благодаря. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо Най-напред ще отговоря на въпросите един по един. Що се отнася до резултатите? би не съм разбрал достатъчно вашето искане, за което се извинявам, то трябваше да бъде включено в презентацията. Голяма част от информацията е в тази брошура. Тук са проектите, които са финансирани, показани, показани на е информацията за всеки отделен проект. Разбира се, няма да бъде лесно да започна да ви представям всеки един от тях. Е, исках само да спомена. Искам да спомена и този доклад за резултатите, публикуван от ЕИБ. Тук са събрани не само конкретни примери за проекти, които сме финансирали, но има и показатели за заетостта в проектите. Сега за да се върна към това, което обсъждаме. Аз ви показах за 2013 година 472 милиона по механизма Котоно. Сега 712 милиона от Котону плюс собствените ресурси ще доведат до спестяване на 12 500 тона емисии. Очакваме се фи... данъчните постъпления да са 56 милиона годишно. Очакваме тези проекти да осигурят 23 000 кредити за крайни потребители. От тези кредити очакваме крайните бенефициенти, от крайните, 10 000 от крайните бенефициенти да бъдат жени. Очакваме 1,7 милиона души да имат достъп до чиста питейна вода Очакваме 225 000 души да имат достъп до ВИК. Очакваме да се изградят 1500 км връзка от оптичен кабел и да подобрим жилищните условия за 30 000 души. Ще се увеличи броя на учениците в училище с 1500. Всички тези данни са част от управлението на данните, които сме разработили за проектите. Всичко това е част от инвестиционния механизъм за АКТБ. Ще се позова отново на този доклад, където ще намерите съвкупните данни за ЕИБ. Напълно справедливо посочвате, че в редица случаи някои проекти не са дали очакваните резултати. Това е, е предмет на редовни оценки, които правим. Е, колегите от Генерална дирекция ДЕВКО също споменаха оценките. В някои случаи проектите дават унези е, резултати, които очакваме, понякога повече, понякога по-малко. Тук ще спомена независима оценка на е, проектите, в което се дава по-ясна картина. Разбирам, че 29 проекта не е много. Боя се обаче в сравнение с средствата, с които разполагаме, както от финансова гледна точка и от гледна точка на човешките ресурси, не може да се каже, че резултатът е лошо постижение. Всеки проект отнема години. Понякога се е необх... минават 5-6 години работа, подпомагане на бенефициентите да подготвят проекта. Така че ние говорим за огромно количество а, дейност, извършена от техническите служби. Това са редица, това са постижения, които в сравнение с мандата, който ни е даден, не е неуместно. 3 милиарда, инвестираме 500 и 600, срокът е 2020 година. Очевидно, проектите съответстват на пликът, който ни е даден. И с ваше позволение, съжалявам, че не бях достатъчно ясен, Споменахте слайд номер 5 и мобилизирането на средства. Прав сте, че може би не трябваше да използвам думата леверидж. Това означава общата сума, която ще можем да отпуснем като кредити, започвайки с регионалният фонд от 3,5 милиарда. И тук се казва, че с 3,2 милиарда евро ние ще отпуснем кредити на стойност три пъти по-голяма. Всъщност думата leverage или мобилизация означава сумата, която сме могли да привлечем от други източници. Е и би постига коефициент на мобилизация 3-4 пъти по 3-4 пъти по-висок от първоначалната сума. За, за общията, общия коефициент е 3-4 пъти. На пети слайд това, което сме показали, е мобилизирането, ефекта на, от мобилизацията на средствата, които сте е, предоставили. В началото на следващата година ще можем да предоставим кредити на стойност 9 милиарда. По-нататък по лейта Туркана успяхме да помогнем на партньорите да привлекат финансиране. Ние взаимодействахме с голям брой други институции, в Норвежкия фонд за развиващи страни, Инвестиционния фонд за развиващи страни на Дания. И сега до 2 минути да намеря плана за финансиране. Искам, ще ви цитирам другите страни. Проектът е, се финансира от ЕКФ от Дания на стойност 120 милиона гарантиран кредит и другите търговски кредитори са всъщност търговски банки, които се финансираха проектите заедно с нас. Съжалявам, госпожо председател, че не разполагам точната самоличност на тези кредитори, но ще ви предоставя информацията. Благодаря. Нещата станаха малко по-конкретни и щяхме да прочетем доклада, ако го имахме. Миналата седмица, в края го получихме от банката и вчера още можехме да го разтълкуваме. Днес не ни остава толкова много време, за да може да се справим с един такъв 75, с един доклад 75 страници. Госпожа Шмидт, заповядайте. Благодаря. Принципно искам да кажа, че това са много важни действия, които ние всички подкрепяме изцяло. Проблематично е винаги, когато нещо става извън баланса, тогава има леко недоверие дали това е оправдано или не. И за това въпросите са малко по-задълбочени и това е оправдано при всички случаи. Във вашия доклад казахте, и повтаряхте постоянно думата ние. Ние избираме проектите. Кои сте ви тези ние? И като се вземе предвид това, че следвате критериите на комисията, какви критерии залагате за проектите? Има ли подкрепа за отделни предприятия или се дават проекти за реализиране на цял или се дават средства за реализиране на цял проект. И след това, ако изберете даден проект, имате ли представа какви са очакваните резултати? Постоянно ли проследявате какво се случва като контролинг или нещо подобно? Как тези проекти конкретно се оценяват? Т.е. как, какви са резултатите от тези проекти? И второ, за проектите вие търсите в държавите агенции или малки регионални банки и въпросът ми е как, по какви критерии подбирате тези агенции и малки регионални банки и контролирате ли ги редовно или след като вече сте избрали една, тя е избрана веднъж за винаги и не може да се променя. Благодаря ви за отговорите на тези въпроси. Благодаря, Петри, с вама заповядайте. Благодаря. Нека да изясня. Мисля, че отговорихте правилно на всички въпроси на председателката по отношение на резултатите. Това, което обаче искам да чуя и ще повторя моя въпрос е е. И имаме нужда от едно, една триизмерност, така да се каже. Отиваме ли на някъде? Придвижим ли се? Започнахме от там? Подобрихме ли се? Това е, което ме интересува мен. Не е особено сложно. Питам за вашата оценка и съм склонен да я приема. Дали вие смятате, че дейностите през 2011-2012 са довели до там да се движим в правилната посока? Това е което искам да знам. Благодаря. Ханна Лук, заповядайте. Um, Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря на въпросите в реда, в който бяха зададени. Първо, кои сме ние? Ние, е, имам предвид Европейската инвестиционна банка. И искам да напомня, че всичко, което правим, е под преки и двойния контрол на, Европе... на държавите членки на ЕС. Да, осъзнавам, че приемам някои неща за даденост, но нека да ви напомня, припомня, че персоналът на ЕИП ще предложи няколко финансови решения или технически решения за финансирането на проекти. Що се отнася до финансовия инструмент от Котино, управляващата комисия първо трябва да одобри тези решения и след това комисия е специално създадена за инвестиционния инструмент – с представители на 28 държави от Европейския съюз трябва да одобри всяко едно отделно решение. След това, ако има одобрение, това отива в а, борда на директорите на банката, който също се състои от представители от 28-те държави членки на ЕС. Това е един двоен контрол от държавите членки че всеки един от тези финансирани проекти съответства на инструмента и на редица критерии, които са разработени специфично от ЕИБ. Това наистина е свързано с вашия втори въпрос. Какви критерии се вземат предвид? Обясних какви са специалните цели, които ни позволяват които ни позволяват на нас, на ЕИБ, да избираме проектите, които съответстват на тези критерии. И, например, ако вземете развитие на малки и средни предприятия. Отиваме конкретно на място и търсим обекти, които, под, които са а, отговарят на критериите за финансиране. Това са критерии, които отговарят на изискванията за кредитиране на малки и средни предприятия. Търсим такива организации, които могат да осигурят подобно финансиране. Парите, отпуснати от комисията по, по финансиране, се отнасят до оправдани инвестиция. Тоест, малките и средни предприятия не могат да бъдат използвани за плащане на заплати, а те трябва да бъдат инвестирани, т.е. да има фиксирани капиталови инвестиции. Организациите, с които работим, трябва да проверят, че отпуснатите средства се използват точно за целите, заложени в финансовите споразумения. Освен това, трябва да ни бъдат представени доклади отделно за всеки случай, за всяко малко или средно предприятие, което трябва да бъде финансиране. Понякога се получава един дълъг списък от такива малки и средни предприятия, защото са много, но ние, ЕИБ, трябва да гарантираме, че що се отнася до критериите, ние работим с финансови посредници, които са способни да използват средствата по правилен начин и да ни докладват в съответствие с наложените стандарти. Когато по-рано говорих за броя на кредитите, 23 000 малки и средни предприятия, това всъщност е резултатът това е резултатът от нашата проверка. Ние ефективно раз... проверяваме колко искания искаме от такива малки и средни пред... имаме от такива малки и средни пред... предприятия. Оценяваме и предоставяме финансовите средства. По отношение на очакваните резултати, в много случаи е, имаме постоянен контрол. За всеки индивидуален проект ние разглеждаме капацитета на институцията, на Търговската банка, на публичния орган, с който работим. В някои случаи, е, по-рядко в Африка, Карибския е, или Тихоокеанския регион, е, те може и да нямат капацитета да отговорят на нашите критерии. Ние ще ги помолим да ни изпратят редовни доклади всяка година и най-късно 4 години след финансиране на проекта ще изпратим екип, който да провери дали си, проектът се изпълнява според стандартите. В държавите на Юкот Сахара често се случва, когато имаме съмнение в, техните, в техния капацитет да отговорят на стандартите ни, ще комбинираме финансовата с техническа подкрепа. Често това представлява част от условията на сътрудничество, ние създаваме един отдел по изпълнение на проекти. Той се състои от международни консултанти, които ще бъдат там специално, за да се уверят, че парите на ЕИБА се използват по правилния начин. Те също така могат да подпомагат местните органи по, в процедурите по обществени поръчки. Така че ние изминаваме целия път от определяне на условията на обществената поръчка, организирането на търга и възлагането. Тоест, за да изпълняваме нашите стандарти, ние комбинираме финансовата с техническата подкрепа. Каква е основната роля на местните банки? Дали вървим в правилния път, вашия въпрос? Да, трудно е да отговоря. Трябва, признавам, че това е труден въпрос. От гледна точка на Европейската инвестиционна банка, мисля, че е ясно, че този инвестиционен инструмент е напълно на място. Ако искате Европейският съюз да инвестира продуктивни инвестиции в региони, които са изложени на висок политически риск, ние, Б, е, заради това, което държавите членки са поставили като ограничение на финансовия баланс, няма да можем да направим това с наши собствени ресурси. И това трябва да бъде напълно ясно. Използването на финансовия инструмент от Котону позволява да инвестираме ефективно, да не сме като някакви бели слонове, а да можем да гарантираме, че проектът е достатъчно рентабилен и че няма просто парите да бъдат хвърлени на вятъра. Това ни позволява да правим тези оценки в региони с висок риск и в риск от изпълнението и като политически риск. Ние използваме обществени пари, за да го правим и поне според нас е, това е правилният начин да го правим, тъй като обществените средства достигат там, където частните не могат. В много случаи не бихме били там, ако държавите членки не бяха предоставили публични средства. В изключително голям брой случаи, например, фондовете за финансиране на частни, на частни организации за подпомагане на малки и средни предприятия, например, няма нито един търговски инвеститор, комерциален инвеститор, който да желая да поеме подобен риск. Това, е, така много добри, напълно ефективни проекти могат да бъдат финансирани само с обществени средства. С огромен брой от случаите инвестиционният инструмент от Котуно е позволил реализирането на проект, който иначе не би бил финансиран. Най-вече в страните от Африка инвестирането трябва да върви ръка за ръка с изключително високи, висока възвръщаемост. Някои инвеститори изобщо няма да стъпят в Африка, ако нямат поне 20% възвръщаемост на своите инвестиции. В много проекти, които ние финансираме, възвръщаемостта е между 7,5 и 8,5%. Само, че в търговския сектор изобщо а, няма да финансират подобни проекти. Така че този а, плик с финансови инструменти ни позволява да финансираме голямо количество ефективни и полезни проекти на място, използвайки парите, които иначе не, с които иначе не бихме разполагали. Благодаря. Благодаря. Не виждам други изказвания. Мартина, заповядайте, докладчика. Oh, Благодаря, трудна, трудна дискусия. И аз някои неща ги приемам за установени. Повдигнахме няколко въпроси и в известен смисъл съм като че ли една крачка напред пред някои колеги, но трябва да кажа, че структурата на банката и на инвестиционните инструменти са доста сложни редица дейности и редица дейци, така че трябва да внимателно да е, отсеем главните резултати. Опитал съм се да направя това в е, доклада си. Благодаря на е, Европейската сметна палата. Ще имаме среща на докладчиците в Сянка в началото на януари и ще работим върху нашата част от освобождаването. Ако имате предложения, моля, казвайте ми ги. Очаквам помощ и от по-възрастните и по-опитни колеги. Благодаря на ЕИБ, благодаря на всички, благодаря за въпросите. Не бях, доволна съм от въпросите, но не съм особено доволна от отговорите на комисията обаче. Би било добре те да бъдат по-конкретни в отговорите си на някои въпроси. Благодаря и на Европейската сметна палата е, за участието. Сега обобщим дебата. Първо, този одит на Сметната палата беше наистина необходим, защото знаем прекалено малко неща относно функционирането на финансови инструмент. Второ, комисията, както вече видяхме, е, упражнява контрол върху този финансов инструмент. ние сме станали политици и причината да се занимаваме с това, което виждаме тук, което правим тук, по този въпрос ние дължим отчет на нашите избиратели в къщи. Искам да благодаря на комисията, на банката, на сметната палата, на всички колеги. Мартина, чакаме с, с интерес твоя доклад. Днес след обяд ще има само заседание на координаторите в същата зала от 3 часа. Благодаря и ви желая приятен ден.